Както със сигурност знаете, първата точка в дневния ред на нашето заседание е гласуване по предложение за неотложна процедура. Предложение за регламент на съвета, изменение на регламент 1234-2007 за изменение на регламент 1234-2007 за установяване на обща организация на сълскостопанските пазари относно специфична разпоредба за някои земеделски продукти. Давам думата на госпожа Декастро. Съжалявам, става дума за господин Декастро, казва председателят. Моля ви, представете становището на Комисията по рибно стопанство и Комисията по селско стопанство и развитие на селските райони. Господин Декастро, заповядайте. Господин председател, господин комисар, колеги, ние сме отново тук, за да обсъдим кризата в млечния сектор и драматичните мащаби на тази криза не могат да не ни тревожат. Фермерите също не могат да не изразят своето силно безпокойство. Парламентът в миналото се изказвал по въпроса. Ние дадахме подкрепа на предложение на комисията в връзка с млякото на прах и периода съхранение на сирената. Смятаме, че предложенията на комисията не са достатъчни и сега от нас се иска да гласуваме е, искане за неотложна процедура по регламент 1234 черта 20, 2007 в криза, в период на криза, мерк, неотложни мерки могат да се приемат без да се премине през обичайната процедура. Вчера проведахме заседание с комисаря Мариан Фишер Бол. И аз искам да благодаря на комисаря за това, че присъства с нас след срещата на министрите по селско стопанство в Люксембург. Вчера проведахме интензивен и оживен дебат и беше отправена сериозна критика. Първо беше казано, че комисията е закъсняла с мерките, при това без да е наясно с измеренията на кризата. След това беше казано, че парламентът няма правомощия по член 146 и комисията може да предприеме действия без парламента. Беше постигнато съгласие по това, че трябва да анализираме ситуацията дълбоко и да вземем съответните мерки. бяха дадени обяснения за това как ще се изразходват средствата от 200 милиона, от 210 милиона. Бяха обсъдени мерките, свързани с съхранението на сиренето и помощта от 15 милиона. Аз съм убеден, господин председател, че ние трябва да гласуваме за това искане за неотложни действия. Вместо да чакаме, тъй като без друго е прахосано много време и ние трябва да поемем своята отговорност в контекста на кризата. Колеги, с влизането в сила на Лисабонският договор, ние ще трябва да поемем тази отговорност по силата на процедурата за съвместно взимане на решение. Благодаря много. Това е гласуване по искане за неотложна процедура. Така че времето за изказване е ограничено до 3 минути. Кой е против, кой е за? Заповядайте. Вие за или против сте? Аз съм против. Аз съм против. Добре? Три минути. Уважаеми дами и господа, ние сме против неотложността не защото ни трябват, не защото смятаме, че ни трябват неотложни мерки, а защото смятаме, че комисията трябва да вземе правилните мерки, а комисията не е в състояние да преодолее кризата в млечния сектор. Комисията не е част от решението на проблема, тя е проблемът. Ето защо трябва да помислим, че всъщност комисията предизвика част от проблема, като повиши количествата мляко, тя не реагира на кризата и тя Комисията каза, че трябва да имаме търпение и пазара ще се оправи. В такъв смисъл ние не смятаме, че комисията реагира адекватно. Ние не смятаме, че това е правилният път. Комисията и вчера не можа да каже за какво трябва да се изразходват допълнителните средства. Тя говори за преструктуриране, но в последните години е, хората, които произвеждат мляко, намаляват. Тя не можа да каже как ще подкрепи Организацията на млекопроизводителите, тя иска да, от комисията иска да подкрепи експорта, иска да подкрепи борбата против супермарк, ма, супермаркетите. Така че ние имаме голямо съмнение, че комисията ще е в състояние да реши кризата. Ние даваме на комисията един карт планш, но не знаем какво и как ще направи. И още един пункт, защо сме против. Ние в този парламент дълго време сме се борили за повече права в областта на селското стопанство. И това, което правим сега, малко преди Лисабонския договор да влезе в сила, е, че ние отново отдаваме правата си. Това, според мен, не е разумно. Ние трябва да носим отговорността за нашите права тук, трябва да водим дебата тук и трябва ние като парламент да поведем дебатите. Ние носим отговорност за това. Ние не може да делегираме отговорности. Ние, ние отговаряме за нашите решения и трябва да помогнем млечния сектор да се развива устойчиво. Благодаря за това изказване. Сега господин Тес има думата. Господин Тес. Вие сте за или против за? Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, това, което се предлага от комисията, сигурно не изпълнява всички наши очаквания, но това предложение за неотложност всъщност е знак за млекопроизводителите, за нашето желание да им помогнем. Ето защо аз изказвам в подкрепа на тази процедура. Ние в последствие може да прецизираме, да подобрим това предложение, това, което колегата каза, че ние отдаваме правата си това не е непременно така. Ние може времеви да, времево да ограничим правата на комисията да се намесва в млечния сектор. За това аз подкрепям това предложение. Бардо dziękuję пану за wypowiedź. Благодаря за вашето изказване. Уважаеми дами и господа, имахме едно изказване против, едно изказване за предложението. Три минути са ограничени за изказванията. Сега провеждаме гласуване. Имаме нормално гласуване. Кой подкрепя за? А е, кой е за? Кой подкрепя предложението? Благодаря. Кой от вас е против? Кой се въздържа? Благодаря. С мнозинство предложението е прието. Благодаря ви. Това означава, че това предложение по неотложна процедура е прието и гласуването ще последва утре, след, утре на обяд, в сряда е крайния срок за предложение за изменение. Изказванията ще са днес след обед. До утре 10 часа е срока за подаване на предложения за изменение. Следващата точка от дневния род са изявленията на съвета и на комисията изменение на климата и развиващите се страни в контекста на конференцията на ОНЕ от Копенхаген по въпросите на измененията на климата. Искам да помоля Министърът на околната